Bueno, vamos a empezar. Предлагам ви да започнем заседанието. Започваме първата част от днешното ни заседание с доклад за посещението на нашата делегация в Турция, както и участието ни на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси. След това ще продължим с изслушването за малцинствата, които са попаднали между гражданската война в Сирия и ИДИЛ в Ирак и Сирия. Ако нямате възражение по дневния ред, може да го сметнем за одобрен. Същото въжи и за протоколите от заседанията от 3 марта и от 20 април. Първо, на последното пленарно заседание бяха прети три е, резолюции за спешни случаи, за татарите в Крим, е, Джибути. И това са въпроси, които ни вълнуват особено много, особено в контекста на прилагането на директивата за борба срещу трафика на хора и защитата на жертвите в контекста на равенството между половете. Относно Турция, Ще разгледаме две теми. Първата е свързана с делегацията на нашата подкомисия, която посети страната от 16 до 20, от 16 до 18 май с цел проучване на положението с правата на човека, включително и в контекста на миграционната криза и споразумението между Европейския съюз и Турция. Госпожа Шаки, господин Лиц, са днес тук. Те са двама от членовете на нашата подкомисия, които взеха участие в комисията. Давам думата първо на госпожа Шаке. Много благодаря, госпожо председател, за тази възможност да ви представим опита ни като членове на делегацията на нашата подкомисия, която наистина се проведе в много ключов момент. Разбира се, нашата подкомисия непрестанно е споделяла нас и притеснения, свързани с върховенството на закона, защитането правата на човек, човека и тъй нататък, и то с пълно основание през последните няколко години. И стана ясно през последните, през, на последното ни посещение, че парламентът отправя доста по-силни притеснения в сравнение с Европейската комисия или съвет, особено с включването на тъй наречената сделка за бешенците. Съсочихме се основно в върховенството на закона, правата на човека, в частност свободата на медиите и положението на беженците, в частност на жените и децата, тъй като те са основната част от тези беженци. Също така разгледахме и последиците от а, военните сражения между ПКК и турските власти, които а, диспропорционално засягат а, цивилните граждани. Според нас поне половин милион са вече вътрешно разселените в страната. Това може би не се чува достатъчно често тук в Европейски парламент, но е много важно. По време на двудневното ни заседание, което беше много посещение, което беше много натоварено, се срещнахме с представители на международните организации, на работещи с бежанците, с УНИЦЕФ, с ВКБ на Световната подоводствена програма и турски организации. Разговаряхме и с турски НПО, които се занимават с правата на човека и бешенците, както и международни НПО, които също работят на място. Имахме възможността също така да се срещнем с една представителка на академичните страни, която е загубила работното си място, след като е подписала петиция. Срещахме се с трима заместник министри, срещахме се също така с комисията по правата на човека в турски парламент, т.е. еквивалентната ни комисия, която се ръководи от депутати от АКП. Срещахме се с, също така с ръководителят на ХТП и то в денят, в който в Турския парламент се обсъждаше въпроса за свалянето на имунитета на членовете на Турския парламент. Това вече се случи след като беше гласувано амблок свалянето на имунитета на редица депутати, т.е. става въпроса 130 депутати депутати, които могат да бъдат преследвани, след които са 50 от 59 депутати от АЩП, които основно представляват кюрдите в Турция, както повече от колеги знаят. Това беше много важен елемент в дебатите ни с парламента. Това също така се случи и броени дни преди избирането на новият министър-председател на Турция. Друга важна тема за нас, разбира се, беше свободата на пресата, която ни вълнува от години насам, включително и свободата в интернет. Срещахме се с а, журналисти от три вестници и се срещнахме също така с а, журналиста, който беше осъден на 5 години затвор. В момента той очаква обжалването си и той беше осъден на затвора заради публикуването на статия, в която се твърди, че е публикувал държавни държавна тайна. И също така беше заплашен с, смърт в деня, в който беше в който излезе съдебното решение. Така че в момента в Турция наистина времената са изключително тежки. Ще приключа с няколко изводи, които не бива да забравяме тук в парламента в момента. Между другото, трябва да споделя, че срещахме и с омбудсмана, който също се съгласи с основните изводи, които си направихме. В някои случаи на практика на теория има законодателство. Например, съществува институцията на омбудсмана, но много често ам, буквата на закона и спазването на закона се разминават. Има много правоприлагане на случайен принцип, има много политически натиск върху законоприлагането, липса свобода на в съдебната система и смятам също така, че няма достатъчно добре функциониране на институциите, поне по европейски стандарти. Ето също смятам, че трябва да обърнем повече внимание на този е, въпрос. На практика в законодателството са заложени необходимите мерки е, за баланс е, и земна проверка, но на но това не се случва на практика. Също така, поляризирането на обществото доводи, доведе до много силно напрежение между институциите, между народа и институциите. И дори бих си позволила да кажа, че има вече обстановка на страх сред много от гражданите на страната. И ми се струва, че промяната на законодателството за борба с тероризма ще бъде много голямо значение по отношение на защитането правата на човека. Защото промяната на законодателството с борба с тероризма е част от изискванията, които бяха договорени между европейските институции. Държа да подчертая, че и двете страни се съгласиха за набор от реформи, които трябва да бъдат осъществени, за да бъдат спазени изискванията за либерализиране на визовия режим. И една от причините, поради което в момента се ускорява този процес е споразумението с беженците. Както знаете, либерализирането на визовия режим е елемент от това споразумение, но за целта все още чакаме промените в законодателството за борба с тероризма. Много са високи залозите, редица смятат, редица хора смятат, че сделката трябва да бъде прията на всяка цена, но ние по време на посещението се убедихме, че законодателството за борба с тероризма се използва за репресии срещу критичните гласове и това законодателство много често се използва неправомерно от правоприлагащите органи. И това засяга не само мерките в Северо, в южно и юго-источната част на страната, която най-много ни вълнува предвид близостта с Сирия и контекст на напрежение на целия, район на Близкия изток, но и защото това законодателство с тероризма се използва за намаляване на свободата на пресата, предположение, че Турци повече всякога се нуждае от жизнен, свободен дебат в обществото, за да може промените, които се осъществяват в страната, наистина да се подкрепят от обществото като цяло и демокрацията да се прилага на практика, а не само да бъде заложен на, на принцип. Предполагам, че колегите споделят моите изводи, защото това посещение наистина имаше много силно въздействие върху нас. Много ви благодаря, госпожа Шаки. Господин Лиц има думата. А... Благодаря ви. Най-напред Бих искал да благодаря на госпожа Шаке за отличен начин, по който ръководи нашето посещение. Бяхме трима, но ми се струва, че действително екипът ни беше много ефикасен, посещението беше много добре организирано, за което благодаря и на секретарията. Поведохме 9-10 заседания на ден. Наистина беше много натоварена програмата ни. Много вече беше казано, няма да го повтарям, но е интересно да се споде, да се спомене колко добра представа си зададохме само за поредни дни. Разгледахме положението с водата на медиите, въпроса за либерализирането на визовия режим, който се усещаше във всяко едно обсъждане. Темата беше повдигната от редица с събеседници. Между другото, се срещнахме с един от представителите на хилядите академици, които подписаха петиция за мир в югоизточната част на страната и всичките загубиха своята работа и това беше едва началото. Така че наистина вече в страната може да се говори за истинска обстановка на страха. Дори бих казала, че това е стъпка напред към диктатура, към президентска диктатура. Натам се е насочила страната стъпка по стъпка. Събитията се развиват много бързо, както вече беше казано нееднократно. Срещнахме се с представители на парламентарните партии ХТП. Наистина имат много сериозни притеснения и с пълно основание, защото 50 от 59-те членове на парламента от тази политическа ам, партия са заплашени с а, съдебен процес. И а, броят на съдебните производства, започнати включително и от а, президента, е несравним с а, броят, в който идея друга държава. Тоест, президента наистина много активно се намесва и ние трябва да изиграем нашата роля и да подкрепим а, стотиците, дори хиляди а, хора, срещу които са започнали съдебни производства. Говорим за академици, говорим за представители на медиите. А, така че би трябвало наистина да се съсредоточим върху Турция, тъй като заедно носи много важна отговорност за разрешаване на положението. Нееднократно се повтаря, че Турция много помогна за справяне с кризата с бешенците и по време на срещите ни с представители на УНИЦЕФ, на производствената програма на ООН и на ВКБОН заявиха, че в Турция всъщност работят много малко НПО в сравнение с Африка, например. 43% от беженците са деца, а по-голямата част останалите са жени. Така че, когато се стигне до въпроса за отпускане на допълнителни средства за Турция, трябва да гарантираме, че тези средства отиват в подкрепа на международните организации, които работят на място, а не на, към турското правителство. Това трябва да бъде много ясна позиция, която да заеме Европейския съюз. След това се срещнахме с господин Дюрнер, който заяви, че би искал да подкрепи, да, да получи по-сериозна подкрепа на всякакво възможно равнище. И за нас е много важно да обръщаме внимание на това положение. Срещнахме се също така с представители на един вестник, който в момента е силно застрашен. Става въпрос за вестника Хюриет. Така че трябва действително като представители на Европейският парламент да много ясно да заявим, че няма да отстъпим нито едно от 72-те изисквания, заложени като предусловие за либерализиране на визовия режим и трябва също така много ясно да заявим, че не може да се прави никаква стъпка по отношение на правата на човека. А освен това, държа да ви припомня, че ще има делегация на Европейския парламент, като ще посети страната през месец юли, но съм убедена, че има членове на нашата подкомисия, които да са част от тази делегация. Но трябва да бъдем внимание на това посещение. Може би няма да е зле да дадем няколко насоки на колегите, които ще ни вземат участие в това посещение, за да знаем какво смятат те да заявят, да знаем, че те смятат да посетят юго-источната част на страната. Казвам, че говорим отново за стотици хиляди беженци, а също така и за стотици хиляди вътрешно разселени лица в Турция, които не получават нужните им грижи подкрепа. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в организирането на това посещение. Благодаря ви, господин Лиц. Бих искала да добавя нещо към казаното току-що от колегите, преди да преминем към, въпро... към следващата точка, има Световната среща на върха по хуманитарните въпроси. Тъй като ни изпратихме посещение, на световната среща по навърха по хуманитарните въпроси в Истанбул. Срещахме се с водещи представители на международните организации, на медиите, на НПО, включително и НПО, защитаващи правата на жените. И аз лично се върнах а, в... от това посещение с а, много сериозни притеснения в Турция. Наистина има а, все повече тенденции към истинска диктатура. Репресиите се увеличават. Действително страната се намира в много трудно положение. Изправена е пред много голям брой предизвикателства. Много са опасностите, която я грозят. Но тези външни фактори не могат да обяснят всичко случващо се в страната на вътрешно равнище. В момента парламента се намира в много затруднено положение. От една страна смятам, че не можем да изоставим турския народ, който иска да стане част от Европейския съюз, но от друга страна трябва да бъдем изключително бдителни спрямо липсата на свобода и спрямо положението в страната, която прави съществена стъпка назад по отношение на правата на гражданите, в частност правата на жените. Възможно е новото законодателство да не бъде прието преди лятото, но ако се стигне до такава законодателна промяна, в която да се направи ясно разграничение между омъжените жени и неомъжените по отношение на социалните надавки, защото очевидно има желание правителството да насърчава семейството, това само по себе си е нещо положително, но не бива да води до дискриминация спрямо неумъжените жени или жени, които не се грижат за други членове на семейството. По време на посещението си ние също се срещнахме с журналисти, обсъдихме въпроса с закриването на редакциите на някои вестници, преследването на журналисти, което се превръща в ежедневие в страната. И затова парламента трябва отблизо да следи този процес, който сериозно ни притеснява. И пак, пак повтарям, няма нищо общо с ролята която играе Турция в солидарността към бежанците. Недопустимо е да се проявява солидарност към бежанци и едновременно с това да се репресира собственият народ. Аз също много се притеснявам от тези отклонения в посока диктатура, които в момента се случват в Турция. Действително ще има още едно официално посещение в Турция. Ще бъде ръководна делегацията от постоянният докладчик за Турция Кати Пири, която много добре познава страната, но също така е добре запозната и с нашите притеснения относно положението на правата на човека в страната. Вече имахме възможност да се срещнем с нея и също така смятам, че поиска думата посланника на Турция към Европейския съюз. Имате думата. Много ви благодаря за поканата. Благодаря ви, госпожо председател, че ни давате възможност да направим коментар по вашето посещение. Колкото знаем, по време на посещението бяха засегнати редица теми и имаше много добри възможности за срещи с представители на турското правителство и на неправителствени организации. Колкото разбирам, се срещнали с различни представители на различни отрасли, правителствени служители, представители на НПО. Ние смятаме, че това е нещо положително. Смятаме, че подобни посещения водят до много полезни размени на мнения, до откровени и ползотворни разисквания. И според нас подобен диалог е от съществено значение в отношенията между Турция и Европейския съюз. Отвореният и откровен диалог би трябвало да бъде в основата на нашите отношения. Не, нали не бих искала да кажа няколко думи за миграцията. Мисля, че всички са напълно наясни, че Турция е единствената страна в света, ако погледнете броя на незаконните мигранти, няма друга държава по света, която да приема толкова голям брой мигранти, колкото Турция. В момента броят на незаконните мигранти наближава 3 милиона и едва 10% от мигрантите живеят в лагери, останалите са разпръснати по територията на цялата страна. С появата на миграционната криза, отношенията между Турция и Европейския съюз бяха динамизирани започна нова страница в отношенията ни, ние бихме искали да се запази тази положителна инерция. Предполагам, че сте наясно, че споразумението, с Кушен между Турция и Европейския съюз на 18 март, функционира много добре. Ако погледнете броят на незаконните мигранти, прекосявали Егейско море през февруари, средно бяха по 850 а сега броят е спаднал до 20, което е огромно постижение, защото никой вече не говори за екзистенциална криза в Европейския съюз. И с гордост мога да заявя, че съместните ни усилия дават добри резултати в тази област. Удържахме на обещанията си. До момента в а, рамките на споразумението сме приели 441 незаконни мигранта от Гърция, сред които едва 18 са сирийски граждани. По-голямата част от тях са пакистанци. Германия, Холандия, Литва, Швеция и Финландия към момента са приели 390 сирийски граждани. Така че, както вече казах, ние си спазваме обещанията и очакваме от Европейския съюз също да спази своите обещания в рамките на споразумението, а именно либерализиране на визовия режим и финансова подкрепа за сирийските бежанци. И държа да подчертая, че тази финансова подкрепа няма да отиде при турското правителство, а ще отиде към сирийските граждани, които се намират на турска територия. Тук обещание на Европейския съюз беше отваряне на нови преговорни глави. И по за либерализирането на визовия режим мога само да кажа да, прави сте. Трябва да отговорим на заложените 72 критерии, както и всяка друга държава, Турция ще изпълни тези критерии. Както знаете, господин Тимерманс, първия заместник председател на Европейската комисия, посети Турция миналият, петък миналата седмица и проведе разговори с служители на правителството. Доколкото разбираме, постигнато споразумение, не съм съпозната с подробностите, но знам, че е постигнато съгласие. И съвета на Европа ще ни помогне при приемане на новото законодателство с борба с Турция, което да отговаря на европейското законодателство. Въпросът е случая Джандър, мога да кажа, че в момента случаят че върби съдебно производство и на този етап няма друга альтернатива, освен да разчитаме на съдебната ни система. Бих искала да кажа няколко думи и за борбата срещу тероризма. Турция непрестанно се бори с тероризма от години насам и сме твърдо решени да премахнем това явление. Няма да влизам в подробности, но ще се опитам да ви дам един пример. От миналият октомври насам близо 550 турски служители са загубили живота си. И целият регион, както знаете, е много тежко засегнат от тероризма. Бих искал също така да подчертая, че борбата, която води турското правителство, не е срещу кюрдите граждани на Турция, а срещу тероризма на ПКК. Благодаря ви. Sí, señor Господин Хенкел, благодаря ви. Няколко въпроса бих искал да се дам към тези, които са били на посещението в Турция. Бях изненадан, че не споменахте последствията от нарастващата ислямизация в Турция. Както правилно посочихте, госпожо председател, това си има последствия върху правата на жените в тази държава. И аз се питам, не сте обърнали внимание на този въпрос? не смятате, че има такава исламизация? Защо няма нищо в доклада ви по темата? Това беше първия въпрос. На второ място, попадали ли сте на жалби за турмо срещу християни в Турция? Трети въпрос. В медиите се каза, че по-настоящем Турция помага на тези бежанци, които имат най-низко образование, да влязат в Европа. Това бе казано и от представителя на посолството на Турция. Вие казахте, че броят на бежанците е намалял и на това се гледа като на успех, но Ангела Меркел използва друга статистика. Тя казва, че откакто влезе в сила споразумението, едва 7 човека са а, се отдавили. Може би много повече хора са се отдавили а, преди тази дата, преди влизането на сила в споразумението, тъй като те действаха по покана на госпожа Меркел. На следващо място трябва да правим разграничение между турския народ и АКП. Мисля, че сега повече от всякога е важно да го правим. Често посещавам Турция и познавам страната много добре, както и други колеги. Но откакто дойде на власт господин Ердоган, наистина положението е депресиращо. В нашето становище трябва да се прави разграничение между турския народ, настоящото правителство и АКП. Тези хора, които страдат най-много от режима на Ердоган, не сме ние всъщност, а са а и турския народ. Госпожа Шаки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за въпросите. Благодаря и за коментарите от представителя на посолството. Да ви представя всички подробности от двудневното ни посещение в рамките на няколко минути е невъзможно. Така че ще трябва да преживеем това неудобство. Ще се опитам обаче да отговоря на конкретните въпроси, които ми бяха зададени. Първо, високо ценим ролята на Турция в беженската криза. Ще трябва да работим заедно. Никога а, не сме казвали, че сътрудничеството и помощта в областта на бежанците трябва да бъдат гледани по-отделно. На въпроса ви за ислямизацията. Това не е тема, която се появи в разговорите ни. Основното безпокойство на хората, с които говорихме, и имайки предвид моите собствени наблюдения от последните години, е, че контрола от върха към редовите граждани се увеличава. Целта е да има разграничение на властите, като принципът на правовата държава се прилага навсякъде – там обаче е основното ни безпокойство. Някои смятат, че този а, контрол се основава на религиозни виждания, докато пък други смятат, че този контрол е резултат от играта на власт. Този засилен авторитаризъм е тема, който която присъстваше в почти всеки един наш разговор. Говорихте за последствията върху младсинствата. Тези последствия са наистина широки. Те се ограничават не само на младсинствата, но и на всеки един физически субект, който има някакво различно мнение от официално приетото. Не чухме никакви специални оплаквания от страна на християните в Турция, което е важно. Споделяме, споделяме извинете, опасенията си във връзка с тероризма. Не трябва обаче е, с тази цел да злоупотребяваме с изискването си за закона за борба с тероризма. Относно бежанците, в доклада това, което се твърди, а именно, че се избират ниско квалифицираните, ниско образованите бежанци, за да бъдат изпратени в Европа, се появи в доклада след като вече се завърнахме от посещението си. Всяко споразумение, което се прави на гърба на хора, които бягат от война, трябва да бъде внимателно разглеждано. И ние трябва да играем ролята си на парламент. Всяко едно политическо сътресение влече след себе си своите рискове и двете страни имат големи очаквания към ответната страна. И е, това се отразява в медиите непрекъснато. Много е трудно и за двете страни да се защитят, като кажат, не може да изпълняваме съответното споразумение, защото нищо не е окончателно решено. Трябва да вземем предвид е, отделните слабости. Взаимосвързани сме в рамките на споразумението за бежанците с Турция. Ако се провалим в едно отношение, то това ще повлече всичките ни отношения като цяло. И се страхувам, че а, това, до това могат да доведат циничните коментари, на които сме свидетели. Това наистина, ако искаме да сме честни, е едно черно бедно в историята на Европейския съюз. На следващо място, последствията върху демографията на някои региони. В дадени региони може да се заселят много бежанци. Те могат умишлено да бъдат настанени в област, в която те да представляват мнозинство – но в общи линии при разпределението на бежанците е била водена някаква демографска политика. Не трябва те да се настаняват на места, където вече има етническо напрежение. Относно разграничението между управляващото правителство и самия народ. Мисля, че в Европейския парламент никога не сме гледали на управляващите като на представители на обществото. Основният ни събеседник винаги са били неправителствените организации. Разбира се, ще направим всичко възможно, за да може отношенията между Турция и Европейския съюз да не се превърнат в правителствени отношения само и единствено. Парламентът трябва да продължава да играе важна роля. Зная, че вие обичате тази държава и за това се безпокоите толкова. Но ако погледнем и видим а, какво се случва, все още можем да действаме. Последствията от споразумението с Турция са, че тези хора в Турция, които очакваха с нетърпение европейското членство, бяха разочаровани. Трябва да засилим отношенията си с Турция, като наистина тези, които очакваха конкретна дата за членство, бяха разочаровани. И двете страни трябва да имат вяра в пътя, по който са поели. Разбира се, може да има различни политически гледни точки. Това несъмнено присъстваше в разговора, който водихме по време на нашето посещение. Мога да говоря с часове, но за да ви спестя време, ще приключа. Преди да подготвите следващото си посещение, в Турция или пък ако още мислите как да гласувате за либерализирането на визовия режим, бих искал да ви помоля да помислите добре. Може, винаги може да се обърнете към мен. Ние сме готови да играем нашата роля и да се базираме на основните принципи, които трябва да са в основата на нашите отношения. Благодаря, госпожо Шаке. The Turkish representation also thank you so much for благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за предоставената информация. Трябва внимателно да вземем предвид различните гледни точки. Наистина, колегите от ответната страна поискаха да не пестим критики по отношение на а, закона за борба с тероризма. Има злоупотреби, злоупотребява се с тази тема. Да, господин Дундър бе освободен, но той остана там около 90 дни. Много представители на академичните среди също биват лишавани от свобода, защото се произнасят за мир в югоизточната част на страната. Всичко зависи от гледната точка, разбира се, но ние не можем да оставим тези хора. Не може хората да губят работата си, само защото желаят мир в собствената си държава. Много неправителствени организации и медии бяха затворени. Трябва да следим какво се случва там. Турция направи много предприе много правилни стъпки. И сега не трябва да се отказва на последната права. За критика към президента се смята всяка карикатура. А... Както вече споменахте, Важно е не това, което имаме на хартия, това, което се случва в действителност. Така че през следващите години ще трябва да пътуваме по-често до Турция, за да видим дали има разминаване между това, което е разписано на хартия и това, което се случва на практика. Нас не ни интересува това, което пише на хартия, а това, което се случва в действителност. нека да осъзнаем под каква заплаха са жените – има такива, които работят и в неправителствени организации. Не може да си представите колко се страхуват тези жени. Така че приканвам ви да гледаме това, което се случва в действителност, а не това, което а, пише в документите. Вие казахте, че една от партиите е преминала към крайно дясното. Казахте също така, че има информация, че се изпращат ниско образовани бежанци в Европа. Но ако погледнем а, какво казва международното право в това отношение, ще видим, че беженецът си е беженец. Тук не става въпрос за а, образованието или за квалификацията на съответния беженец. А относно поканата на Ангела Меркел, нещо на което вие се позовахте. Много колеги и в други държави членки е, стоварваха всичко на гърба на Ангела Меркел. Е, добре де, тя изигра водеща роля в това отношение. Е, не омалуважавам нейната роля, но ние в Европейския съюз сме длъжни да приемаме дори и още повече беженци. Ще го правим и за в бъдеще. Ние трябва да подкрепим турския народ, а не да го приравняваме с режима на Ердоган. Срещали сме с представители на академичните среди, с представители на неправителствените организации. Уверявам, че тези хора заслужават нашата подкрепа. Разбира се, може да умалуважите тази част на проблема, но това е вашата гледна точка. Благодаря ви, господин Лиц. Мисля, че доста поговорихме за Турция. Ще продължим да го правим и през следващите месеци. А относно подкомисията за правата на човека, бих искала да кажа, че нашата подкомисия ще отдели специално внимание на положението с човешките права в Турция. Както каза госпожа Шаке, най-вероятно се допуска грешка, като се смесва бежанската криза с евентуалното членство на Турция. Това по никакъв начин не трябва да се отразява на свободата на медиите в тази държава, на разделението на властите и така нататък. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Среща на върха по хуманитарните въпроси в Истанбул. Господин Енрике беше там, имате думата. Благодаря, нямаме за съжаление толкова време, за това ще бъда кратък. Това беше първата хуманитарна среща на върха, по която бях поканен в е, историята на Обединените нации. О, не покани на тази среща на върха поради факта, че в момента хуманитарната криза в света – наистина достигна своята най-висока точка поради множеството въоръжени конфликти, но също така и поради множеството природни бедствия. Разбира се, всичко това е свързано и с климатичните промени. Броят на бежанците в света в момента е над 60 милиона – и винаги трябва да имате предвид тази цифра, защото тази криза, която изживяваме като Европейски съюз, тя се свързва с 1 милион бежанци. Обаче в света броят наистина е минимален, имам предвид този 1 милион, като се вземе предвид е, цялата проблематика. И е, Мога да посоча, че е, тук е, много се изостава от, потребностите. Имаме дефицит от 40%, що се отнася до финансите. И това доведе до там, че през последните години някои от агенциите, например агенцията на ООН за храните, трябваше да спрат своите доставки за определени райони в света. Освен това, трябва спешно да се преработи структурата на хуманитарните акции в света. Затова беше и тази покана, защото, както казах, в момента хуманитарната криза е в своя разгар, има твърде малко средства за овладяване на тази криза и трето, защото структурата на хуманитарния отговор е доста остаряла. И четвърто, за съжаление, много от страните нарушават принципите на хуманитарната помощ. И това са нарушения срещу международното хуманитарно право. Това беше среща на върха, която не беше правителствена. Разбира се, някои правителства и страни бяха представители, обаче, представени обаче всъщност основните представители бяха международни организации, неправителствени е, организации, финансови организации. Виждате най-различни заинтересовани страни. Това носи предимства, но носи и проблеми. Предимствата са, че всички сядат на една маса и търсят отговор на хуманитарната криза, обаче задълженията, които се поемат или по-скоро бяха поети, бяха малко дифузни, не бяха видими. Европейския съюз беше добре представен на тази среща на върха. Имаше и съобщение на Европейската комисия, имаше и доклад е, от страна на Европейския парламент е, в е, хода на подготовката на тази среща и аз бях докладчик по този доклад. Имаше също така две европейски срещи на върха, по-скоро съвети, които приеха съответни заключения за тази среща на върха. И тези заключения наистина бяха много амбициозни по отношение на това, което става в Истанбул. Европейският съюз обаче като такъв има проблема. По този начин има проблеми парламента. Аз сега няма да представям подробно този проблем, но за ООН Европейския съюз продължава да бъде а, политически е, не идентифициран летящ обект. Сега Германия, е, Франция, Литва, знае се какво е, представляват тези страни. Понякога дори Испания, е, тези страни са известни сами по себе си, обаче като че ли в Европейския съюз нещата се смесват и е трудно да се е, обхванат е, всички измерения. Това е проблем, който и нашата председателка Елена Валенсияна засяга много често. В крайна сметка, е, ние до края не знаехме дали ще можем да отидем на е, това посещение на срещата на върха. Европейският съюз, по-скоро Европейския парламент изпрати трима делегати от три комисии и е, крайна сметка още двама членове, така че бяхме пет, защото е, не беше възможно да получим повече покани, които биха ни позволили да участваме по-активно в е, проявите на срещата на върха. Искам да подчертая, че Европейската комисия ни изпрати две покани. Всъщност те бяха за комисията, обаче те искаха парламентът да бъде по-силно представен. И може би това е интересно, но не е най-важното. Най-важното е какви задължения бяха поети в Истанбул. Трудно могат да се идентифицират тези задължения – от страна на ООН нямаше политическа декларация, която би могла да се подпише от е, участниците в срещата на върха, от държавите членки на ООН. Имаше нещо като декларация на САЩ и тя беше подкрепена от всички възможни заинтересовани страни, обаче това, разбира се, не достига необходимото ниво на задължения предвид е, обстоятелствата. Що се отнася до финансовите задължения, там беше представен механизъм за водене на преговори, който е, беше подкрепен и ръководен от Европейския съюз, също от заместник-председателката на комисията Кристалина Георгиева. Тя беше водеща тук и не знам дали е, Това беше е, всичко, което може да се каже, но е, всъщност някъде около 30 заинтересовани страни подписаха, поеха известни задължения, например, е, че трябва да се осигури по активно финансиране за хуманитарните действия. Също така предвидимост трябва да се знае е, с какви ресурси можем да разполагаме, също така повече гъвкавост при управлението на тези средства, за да се дава бърз отговор на хуманитарните кризи. Освен това, за да се получат тези финанси, трябва да се гарантира повече ефективност и предвидимост, което означава, че не трябва да се жертват средства, предвидени за мерки от друг характер. След това, разбира се, имаше е, различни декларации, спазване на принципите на хуманитарната помощ, международната хуманитарна ситуация, протести на базата на нарушенията, които често се допускат срещу тези принципи в последно време. Също така имаше и е, атаки срещу хуманитарни съоръжения и всъщност най-доброто беше, че е, тази среща на върха представлява отправна точка и ние трябва да работим е, в полза на това е, направената първа стъпка да бъде последвана и от други, да има повече ефективност в хуманитарните действия. И тук се залага на три е, прояви. Е, Нью Йорк, септември, е, среща на ООН, където ще бъде приета резолюция за изпълнение на това, което беше договорено в Истанбул. След това в нашата рамка, в Европейския съюз, ние трябва да работим за изпълнение на различните международни задължения през 2015 и 2016 година, т.е. като се започне от целите за устойчиво развитие, финансиране или е, процеса от Адис Абеба, конференция за климата в Париж. Е, всичко това би довело до третата част, а именно – да се обърнем към съвета и комисията, за да получим план за действие, за да можем всички тези поети задължения на международни срещи да ги изпълним. И тук попада и превенцията на риска, е, имам предвид Япония миналата година. Както казах, става дума общо за пет срещи на върха и ние като парламент сега трябва да упражним натиск Европейския съюз да приеме план за действие, е, който да бъде изпълнен. Има задължения от най-различен характер, има най-различни срокове, които са свързани помежду си и В обобщение мога да кажа, че срещата на върха се състоя в много подходящ момент. Е, обаче много неща, за които говорихме преди, бяха смесени там, като Турция, хуманитарна криза. Е, всъщност, е, срещата беше организирана в Истанбул, преди се мислеше за други места – След това, както казах, е, важни формални задължения бяха прияти, обаче економическите задължения твърде слабо изразени, освен това съзнанието, че хуманитарната е, криза в света изисква много по-голям ангажимент. Е, това не трябва да се забравя. Не само как да се управляват тези кризи, но как изобщо да се избягват превенция на риска. И Всъщност, е, тук трябва да се мисли не как да предотвратим действието на урагани, а действието на войни, как изобщо да няма войни. Ние, е, имам предвид нашата делегация, е, бяхме представени в различните комисии. Ще получите и доклад от нас за участието ни в тази среща на върха, но, както казах, това е първото обсъждане в тази подкомисия. Благодаря, господин Хераро. Не знам а, дали някой има въпрос. Аз искам само да добавя нещо. Всъщност не бих искала и да добавя нищо, защото вие много изчерпателно представихте тази среща. Очаквам а, доклада, също така и подкрепям оценката, направена от господин Гереро. Така че е, мога да кажа, че приключихме дискусията и по тази точка и да благодаря най-сърдечно на господин Гераро.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 Ruego a todo el mundo que se sitúe. Добре, сега много ви моля да заемете, да заемете местата си. Добър ден на всички! Сърдечно добре дошли! И сега трябва да започнем нашето изслушване по тема, която ви е известна на канал 24, можете да слушате превод на арабски язик и, разбира се, всички останали езици, както винаги. Можете да слушате и на английски язик – Както казах, днес става дума за тема, която е особено важна и интересна за нас като подкомисия по правата на човека. Става дума за правата на човека в е, Близкия изток, в частност правата на малцинствата, които тук е, се намират между гражданската война в Сирия и ИДИЛ в Ирак и Сирия. Освен това, става дума за преследване на християните в Близкия изток. Днес след обед имаме петима гости сред нас, които ще ни представят много подробна информация за актуалната ситуация в региона. Първо, сам Андрус, от Arab Human Rights Academy, той е асистент на CEO на HRA. След това госпожа Сона Сабас, тя е председател на Организацията на туркмените в Ирак в Европа. Родена е в Киркук, по образование инженер и притежава диплома на университета Ал-Салахудин е, от 1986 година, след това от университета в Гринвич 1999 е, година. След Втората война в залива тя е, се е, мести в Англия и е, след това от 2015 година тя е, е председател на Иракския фронт на туркмените в Обединеното е, кралство Диан Морат, е, активист по човешките права е, тя е, представлява едно религиозно младсинство, което е много преследвано от ислямската държава. Тя самата е била е, отвлечена от Даеш през август 2014 година, защото принадлежи към ясидите. Тя е продадена като рубиня, била е, също не е упражнено насилие. След известно време успява да се изтръгне. Нейният екип се бори за правата на ясидите и тя ще го говори за ситуацията, в която се намира нейният народ. Благодаря много за това, че е тук сред нас. На 5 януари 2016 година иракското правителство я предложи за Нобеловата награда за мир. След това Патезият Хилал, един, една сирийска езуитка, която през последните 6 години работи активно в подкрепа на бежанците чрез Язуитската служба за бежанците, ръководи център в Хомс, който предлага медицинска и психологическа помощ. След това архимандрит Емануел Юкана, който представлява сирийските християни и ръководи е, Christian Aid Program в е, Северен Ирак. Вие виждате, че нашите гости ще представят не само тяхното виждане за ежедневието в региона, те със сигурност ще предложат и много информация, която ще ни помогне да разберем по-добре конфликта. Също така ще споделят и личния си опит. Така че благодаря на всички вас за това, че сте тук. Всеки от вас разполага с 12 минути за изказване и мисля, че ще имаме достатъчно време. Първо давам думата на сам Андрус. Моля. Ако обичате в микрофон. Is that better? Wonderful. Okay. Ah, thank you. Okay, sorry. So again, good afternoon. I'll uh, be took... Добър ден. Ще говоря за девет от младсинствата. Много от тях се считат за малки и управляеми младсинства. Ще ви опиша накратко тези групи и предизвикателствата, пред които са изправени. След това ще поговоря за предизвикателствата за всички младенства в Ирак днес. Първата група малко младсинство са мандаените, които са по-малко от 6000. Те е, живеят главно около бреговете на Ефрат. Съгласно Human Rights Watch, през 2011 година 90% от тях са загинали или са напуснали страната от 2003 година насам. Много от тях работят като ковачи и е, това понякога обяснява защо те са обект на насилие. Много от тях е, са прокудвани от домовете си от въоръжените групировки. Идил не смята, че това младсинство живее съгласно Корана. Един от проблемите на това младсинство е, че неговата религия се базира на свободно чащата вода. И за това основното наказание за тях е да бъдат разселени далеч от река. Проблема се влушава от разселването на това малцинство – тъй като много често те биват обект на насилие и на дискриминация. Мандените смятат също така, че това разселване ще доведе до края на тяхната общност, защото разселването означава а, трудност при намирането на а, съпруг или съпруга от същото младсинство. Палестинците са около 10-15 хиляди и работят, извинете, живеят главно в граничните региони на Багдад. След 2003 година палестинците бяха заклеймени като поддръжници на Садам Хюсейн. Сега те трябва да ходят да се подписват всеки месец в Министерството на вътрешните работи. Много от тях биват обект на тормоз, биват е, убивани или измъчвани и са принудени да бягат основно в съседните държави в Сирия или в Йордания. Един доклад на ООН говори за този проблем. Много често палестинците остават без документи за самоличност, което ги възпрепятства да напуснат страната. Шабаците, около 250 хиляди, живеят най-вече в северната част на страна. Те не са нито араби, нито кюрди, живеят в успорвани региони. Много от тях се превръщат в жертва на политиките за намирането на демографски баланс в съответната зона. След 2003 година местното кюрдско правителство се опита да твърди, че шабаците са кюрди. От 2003 година над 1300 от тях бяха избити. Шабак и Идил държат територия, която, на която много често се извършват екзекуции и се прилага салафистското тълкуване на исляма. Бахаите са около хиляда, няма официални статистики за тях в Ирак. Много от тях не се осмеляват да разкрият самоличността си. През 2007 година се премахна ограничението за регистрация, като много от бахаите които не желаяха да се регистрират заради тяхната вяра. Преди това бяха регистрирани като мюсюлмани. Ромите между 50 и 200 хиляди живеят основно в отделни селца в южната част на Ирак, както и в предградията на Багдад, Басра и Мусул. Много често в техните села липсват основни услуги и те биват, ромите биват цел на ИДИЛ, заради това, че населяват исторически региони. Следващото младсинство са кюрдите фаили, около милион и половина. Повечето от тях са членове на Кюрдската работническа партия. По времето на Садам те са обвинени за това, че подкрепят Иран и биват прокудени. Тъмнокожите иракчани, между милион и половина и 2 милиона, живеят най-вече в южната част на Ирак и са най-голямата общност, която живее в Басра. Безработицата сред тъмнокожите иракчани е много висока, около 80% и много от тях нямат достъп до основни услуги. Те са обект на социално изключване. Движението, свободното движение на иракчаните, което се бори за защита на правата на тъмнокожите иракчани, бе основано, след което неговия основополож... основоположник бе убит през 2013 година. Какаите, около 200 хиляди, по-голямата част от тях живеят в села около Киркук. Какаите са основно кюрди и практикуват религия, която е смесица между исляма и зороастарианизма. Те биват обект на отвличания и на убийства. Еврейските иракчани едноцифрено или двуцифрено число е тяхната бройка. Преди масивното преследване на иракските евреи, което започна през 50-те, се смяташе, че те са около 120 хиляди. Много а, трудно биват защитавани политическите и социални права на това мълцинство. Кюрската партия по принцип прави много трудно зачитането на правата на еврейските иракчани в страната. Те биват обект на дискриминация и на насилие, тъй като ИДИЛ изцяло кове политиката в региона. Много от тези младсинства живеят в без, особено тези младсинства, които живеят в северната част на Ирак. Хората биват обект на дискриминация и на корупция. Много от тези общности непрекъснато се доближават до границата, за да може да търсят някакво решение. Медиите твърдят, че различните младсинства са или иракски, че или сунити, или шиити, или кюрди. Много трудно може да бъде чут гласа на тези младсинства. Специалната медийна комисия допълнително осложнява проблема. Когато има злоупотреби от страна на правителството или негови групи, е изключително трудно да се защитят правата на младсинствата. Социалното изключване е неизменна част от живота на тези младсинства. Насилието срещу тези младсинствени групи също е голямо тъй като, тъй като младсинствата са малобройни, много трудно, много бързо претъпяват загуби или стават обект на разселване. Много често техните групи биват разбивани, което означава, че хората започват да живеят отделено от своята общност. Трудно е за тези хора да получат някаква подкрепа. Допълнително се осложнява положението а, с оглед на спецификата на всяка една група. Има специален а, пакет за финансово подпомагане, а, което е към 850 долара за регистрирано разселено лице. Но за групите, които нямат лични карти, карти за самоличност, като палестинците, бахаите или кюрдите в Аили е изключително трудно да получат тази помощ. Има лагери в северната част на страната и те са част от политическите маневри. Демографските промени са тясно свързани с политическите такива. Понякога се твърди, че някои членовете на младсинствата са принуждавани да се регистрират като кюрди, за да може да се увеличи кюрдското присъствие в определени зони. По-малките младсинства, които наистина са по-малобройни, биват а, принуждавани да се присъединят към една или по-друга голяма група или общност. Неизбежно не можем да опишем всичко, което трябва да претърпят тези хора – тези младсинства са обект на насилие. Сред тях има и много жени. Те биват сексуално експлуатирани. Много от членовете на тези младсинства не разполагат с достатъчно контакт и не знаят с кого да се свържат, след като членове на тяхното семейство или близки биват убити или разселени. Когато говорим за младсинства, не може да говорим просто за страдания и за дискриминация, тъй като те обикновено се случват на няколко равнища. Важно е да разберем, че за тези младсинства трябва да има специален подход. Ако искаме да защитим тези общности, най-напред трябва да се вслушаме в а, техните представители и да разберем политическите, економическите и социални проблеми, пред които са изправени. Благодаря. Много ви благодаря, господин Андрюс. Благодаря ви за това отлично обобщение на положението. А сега давам думата на госпожа Сундус Абас. Благодаря ви. Добър ден на всички. Днес съм тук за да представя моят народ Туркмените в Ирак. Това е третата по големина етническа група в Ирак. Те представляват близо 3 милиона души и близо 30% от населението на страната. По-голямата част от тях са представени в Мусул, Абил, Сарадин и Аялба. Какук се смята за столицата на туркмените, но непрестанно се води борба между централизираното правителство и правителството на Сигурно са демографските промени в а, региона Кърков винаги е имал богата етническа на Натюрмалите обаче непрестанно се отнемат етническите права и постоянно има опитите да бъдат асимилирани като кюрди или а, иракчани. Иракчанските турмени винаги са били а, жертви на кампании за етническо прочистване, били са маргинализирани, им се отнема правото на самоопределяне. Автономията е всякаква, както и всякаква възможност за автономия или роля в държавата. Не е имало документ, който да заема високопоставен пост в иракско правителство до ден днешен. Политиката постигна своята пик по време на режима на Садам Хюсейн. След падането на режима през 2003 година всички младсинства имаха големи надежди за, равен, за равенство. Същото очакваха и туркмените справедливост, равенство и слагане на край на дискриминацията, правото на самоопределяне и слагане на край на насилието. За съжаление обаче се случи точно противоположното. От 2003 година насам туркмените започнаха да бъдат жертви на непрестанни нападения, бомбардировки, убийства и всякакъв вид друг насилие. Голяма част от туркмениите бяха задържани, а много на други са безследно изчезнали. 95% от терористичните атентати са насочени срещу туркмени. Всички представители на академичните страни, лекари, представители на туркменското младсинство или са били заплашени с смърт, или са били изнудвани. Платили сме над 1000 милиона долара под формата на откупи. а, силното засиленото присъствие на службите за сигурност защитават останалите младсинства. Туркмениите значи, участват в, в, в много силна степен в военните сили на Ирак, но те все още нямат възможност да, закоме, да вземат ръководни позиции в а, армията, което ги прави още по-уязвими към различни нападения. Всеки един от туркменските градове е бил обект на нападения с а, взривове, които са отнели живота на хиляди души. Между периода 2013-2014, март 2014 година, непрестанно бяха отправени призиви към властите на Ирак, да се гарантира безопасността и сигурността на иракските туркмени, но никакви мерки не бяха поети в това отношение. Кюртските власти се противопоставяха на препоръката за създаване на служби за сигурност в този регион и в резултат на това туркмените продължават да са жертва на сектантско организирано насилие. След като започва кръвополитие в Кръвополитите в Ирак, да разбира се, бяха насочени срещу най-уязвимите групи в страната, а именно туркмениите, християните и езидите, тъй като те не разполагат собствени милиции или служби сигурност, които да ги защитават. На 15 юни 2014 година отряди на ИДИЛ окупираха един от туркменските градове. Над 1000 души загубиха живота си, а 3500 души вероятно са туркмени са напуснали Телафора. Службите на ИДИЛ са, са задържали, отвлекли над 1500 над 150 деца и голям брой жени, които са били използвани за различни цели. Бяха понудени голям брой е, турменски е, семейства да напуснат региона на Мусул. Над 70 е, деца загубиха живота си само за един ден поради недостиг на вода при, в ден на много високи температури, когато напускат Телафур. В друг турменски град Башир между 12 и 13 юни 2014 година имаше нападение на идил срещу цивилното население. Те отвлякоха, избиваха, изнасилваха жени и деца. По-голямата част от храмовете бяха унищожени. 95 жени бяха отвлечени, 750 тухмени бяха избити, след които жени и деца. Хиляди семейства избягаха от Башир. Малки момичета и жени бяха изнасилени, последствие убити и е, труповете им бяха обес, обесени на дървета. Положението продължава да е много чувствително. В е, Биралчили, друго село в, в Туркменският регион, имаше нападение и безразборно бяха избити живеещите там, включително и деца, възрастни хора и болни хора други успяха да избягат, изоставяйки най-уязвимите, а имуществото им бя, беше унищожено. Амелин, друг, друго селище на Тухмените беше под а, обсада при нечовешки условия в същи този период като електричеството и доснадяването беше, бяха прекъснати над 50 деца, включително и 10 новородени бебета загубиха живота си поради недостиг на мляко и храна. Над 100 души загинаха по време на ежедневните нападения. На 10 марта 2016 година отряди на ИДИЛ нападнаха Таза, малък селище с химическо оръжие, като е, бяха ранени 3000 туркмени, от които голям брой все още са в тежко състояние. В Тусхормут нападенията срещу тухмените не са представали от 2003 година насам и се засилват през последните няколко години. През последните 10 години над 1500 туркмени са загинали, са били ранени, а над 2500 жилища са били унищожени. Над 15 000 семейства бяха принудени да напуснат родината си и да се преместят на юг, в, най-вече в Кербала и Багдад, страхувайки се за живота си. През ноември 2015 година и април 2016 година имаше нападение на пешмерги и туристични групи на ПКК с теско въоръжение и касетъчни боеприпаси. Те нападнаха цивилно население и унищожиха жилища и храмове. В заключение мога само да кажа, че последните нападения на ИДИЛ срещу туркмените не бяха изненада за нас. Те са кулминация на десетилетия нападения срещу туркомениите и непрестанните опити те да бъдат прогонени от местата, които са обитавали от векове насам. При нападенията на ЕДИЛ по-голямата част от турмените всъщност не бяха защитавани от никого, тъй като срещу сигурност на иракското правителство вече бяха напуснали региона, а пешмерите Кюрите пешменги също напуснаха региона и предоставяха закрила само в известна степен в други региони. Общият брой на иракските туркмени, които бяха вътрешно оселени принудително е над 600 хиляди души. Те страдат от недостиг на адекватно, възможност за адекватно настаняване и медицинска помощ и храна. По-голямата част от тях не разполагат с карта карти, документи за самоличност и банкови карти и разчитат единствено само на помощ идващи от хуманитарните организации. Пенсионерите, възрастните хора и хората с увреждания, които разчитат на социални помощи, бяха на тежко съсегнати. Иракските туркмени са а, заложници на арабското правителство, кюрдите и ИДИЛ. Международната общност пренебрегваше насилието на ИДИЛ срещу туркменското младсинство в Ирак продължение прекалено дълго време. Крайно е време на, и на тази младсинствена група да бъде дадена същата власт като на останалите, за да могат да се защитават и да допринесат за равновесието и сигурността в региона. Благодаря ви, че ме слушахте. И аз ви благодаря. А сега давам думата на Надя Мурат Басе Таха. السيدات والسادة طاب أوقاتكم أريد أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة Дами и господа, добър ден на всички ви. Бих искал най-напред да благодаря на под Комисията по човешки права за отправената към нас покана. религиозните е, и етнически мълцинства бяха жертви на много престъпления в Близкия изток и то престъпления извършени не само от исламска държава. Това е факт, част от е, историята на региона. Стигна се до една голяма промяна арабската пролет, която доведе до крах на всички основаващи се на етноса държави в а, Сирия, Йемен и Либия. Нещата бяха малко по-различно в Египет и Тунис, където се стигна до създаване на демократична държава държавите обаче, когато имаше много мнозинства, положението е доста по-сложно. Това се дължи и на факта, че в а, миналото тези мнозинства набояваха стотици хиляди, а сега набояват само няколко стотици и освен това са непрестанна жертва на преследвания. В Турция ги наричат, и езидите, например, неверници. В Сирия те са принудени да, да приемат ислама в други държави. Те също са обект на преследвания под различна форма. Бих искала да спомена всички младсинства в региона, не само и езидиите, защото не правя разграничение между различните младсинства. Човешкото същество е човешко същество, където и да се намира. Всички живеем на една и съща земя и всички сме обединени от еднакви ценности. И тези ценности ни карат да възприемаме по един и същи начин хората, независимо от тяхното вероисповедание, етнос, пол или раса. И тъй като различни оратори ще се спрат на отделни мълчинства, които съставляват иракската държава, ще се спра на езидите. Трябва да се че всички мълтинства в Сирия и Ирака бяха жертва на ужасяващи преследвания шабаците, сабиите, е, шиитите бяха жертва на преследвания в целият регион. В Сирия им беше отнето имуществото. Не бих искам да се спирам на трагедията на отделните малцинства. Всяка една от тях заслужава да му се отдаде заслуженото, заслуженото за изстраданото във всички тези младсинства са били жертва на преследвания, хора бяха но трябва да се прави разлика между тези, които а, пострадаха заради войната и други, които бяха преследвани заради своята религия. А езидите бяха жертва на особени преследване. На тях им беше оставен само два избора да приемат а, а, и, исляма или да умрат. За останалите му това имаше друга възможност да платят специалния дан на Качезия, и въпреки всичко, което се твърди в мюсюлманското общество, като цяло възприятието към езидите, че те са неверници и че не са един от народите на книгата, тъй като те не се споменават в Корана. И резултат на всичко това е, че езидите бяха основната жертва на терористите. Жените от езидското младсинство бяха е, систематично отвличани и изнасилвани, както и децата. Имаше 74 кампании за избиване и геноцид срещу езидите. В е, Синджар на 3 август 2014 година 5000 езиди бяха убити, 6000 жени бяха отвлечени и поробени, бяха, създад... бяха унищожени 42 храма и 80% от общността беше принудена да напусне домовете си и да се пресели в лагери за съняване на за време на настаняване, където няма никаква добре функционираща инфраструктура та година на сам. Геноцидът срещу езидите продължава и до ден днешен. От години и половина вече насам 3300 жени и деца бяха жертви на най-ужасяващи престъпления. Особено ужасно е насилието срещу жените. Са подложени на сексуално и психологическо сексуален и психологически турмоз. 1200 деца също така бяха вербувани от терористите. От Даиш. Моят а, собствен 13 годишен племенник беше жертва на промиване на мозъка и сега той смята, че собственото му семейство са неверници. Хиляди вдовици и ам, сираци закупиха семействата си в геноцида. Те нямат достъп до никаква помощ, до никакви грижи, не знаят какво се е случило с най-близките им. 18-те членове на собственото ми ам, семейство днес се водят за безследно изчезнали. Днес не знам какво се случва с близките ни в Алуджа и Ирака. Те се използват а, като човешки щит и няма къде да избягат. И вероятно ги грози смърт, неизбежна смърт. Къде е човечеството във всичко това? Защо се допускат подобни престъпления? Геноцидът продължава а, срещу тези хора до ден днешен условията, в които живеят, психологическите умос, на които са подложени в лагерите, е потрясаващ, след като им беше отнето всичко, беше, отнет, беше му отнето цялото им имущество, а днес международната общност чисто и просто ги пренебрегва. Знаете, че бяха освободени 60% от а, територията на езидите в Синджа, но за съжаление няма как да се живее в а, тези земи, след като Даеш унищожи всичко там. Езидите няма как а, да се върнат и да живеят в страната си по происход, ако не бъдат освободени всички територии, които в момента са под контрола на ДАЕШ. Или казано други думи, 80% от езите са принудени да живеят в лагери, в плачевни състояния, докато не се намери някакво военно и политическо решение в региона. В освободените региони бяха намерени 35 масови гроба, сред които и един масов гроб, в който бяха намерени следните останки на 80 жени и езиди, сред които беше и майка ми. Тези общи гробове бяха открити, а международната общност напълно пренебрегва разследването и направените открития. Ето защо призовавам Европейският парламент да се свърши с, с правителствата на държавите членки на Европейския съюз, за да се вземат някакви мерки и да се признае геноцидът, извършван срещу язидите в региона на Синджар и в моето собствено село Коршу 700 мъже, млади и стари, бяха избити на 15 август. Даеш се гордее от престъпленията, извършвано срещу езидиите. Даеш непрестанно прави публично достояние видеоматериали и снимки от този геноцид. Те открито признават своите престъпления, признават отвличането на жени и деца езиди и това е напълно допустимо съгласно законите на Даеш. Искаме геноцидът срещу нашето младсинство да бъде признат, но към момента не успяваме да го постигнем, въпреки че сме събрали достатъчно доказателство материал за започването на разследване. Както знаете, има четири възможни съдебни варианта за разглеждане на този, на нашия случай пред Международния наказателен съд и се надяваме Европейския парламент да може да ни помогне в нашите опити да започнем съдебно производство. Тъй като правосъдието е единствен начин, по който, чрез който може да се стигне до мир и само по този начин може може да помогнем на язидите и на останалите жертви отново да си върнат мира. И ако светът не е в състояние да ни гарантира правосъдие, трябва да отвори вратите си е, за жертвите и да гарантира възможност на всички тези хора да намерят мирен място, където могат да живеят в мира. 2587 езиди, основно жени и деца, успяха да избягат от е, е, затворите на Даеш и в момента живеят в почевни условия в лагера в региона на Кюртистан. Провинция баден вуртенберг в Германия прие 1100 от оцелелите, сред които бях и аз. Но все още 1600 жени и деца продължават да се намират в лагерите в Кюрдистан и те имат нужда от грижи и психологическа терапия. Днес екстремистите нападат езидите не само в Ирак, но и в беженските лагери в Турция, в Сирия, в Гърция, дори и в Германия. Езидите днес са жертва на същият ужас, който живяха евреите по време на Третия райх или чернокожите в Съединените щати преди 60-те години. Езидите в Ирак и Сирия живеят в ужасна опасност. Трябва да се облечи по някакъв начин тяхното страдание и мога да а, обобщя исканията им последният начин да бъдат освободени. Териториите, в които живеят езидите, се гарантират от военна гледна точка тяхната сигурност да се гарантира международна закрила на всички граждани езиди, за да могат да се върнат в по своите родни места. Също така призовавам за създаването на специфичен фонд за възстановяване на Синджара под международно наблюдение. Позволявам ви също така да ни помогнете при изготвянето на досието, което искаме да внесем пред Международния наказателен съд, за да гарантираме справедливост и зачитане на правата на жертвите. Трябва също така да се даде достъп на мигрантите, включително и 7 хиляди езиди, които се намират в момента в Гърция и в Турция. Е, добър ден, е, ще говоря на френски язик. Е, сърдечно добре дошли. Не знаех, че мога да говоря и на арабски. Аз е, мога да посоча, че е, след кризата църквата е, изтърпя всичко, което изтърпяха сирийските граждани. Страдание, доли разделение и въпреки собственото си страдание и слабата си позиция, тя никога не се е отказвала от изпълнение на хуманитарната си мисия по отношение на всички сирийци. Трябва да се отбележи, че ние е, имаме е, пет е, религиозни водачи, а също и други такива, и мога да посоча, че а, а, ние бяхме заедно като язуити в Холмс. Това беше 7 април 2014 година. Има също и друг язуит в Холмс, Пер Пауло Далолио който от три години беше отвлечен от Даеш в Северна Сирия. И естествено всичко това превръща нашата църква в много а, важен субект, въпреки а, ежедневните страдания. Без а, съмнение, а, неговите действия ще бъдат част от историята на нова Сирия, която а, трябва да се възроди отново. И а, разбира се, всичко това се подкрепя от универсалната църква моите свидетелства се базират на моят собствен опит, като а, е, сирийски, е, сирийско духовно лице е, от Хомс и региона, където църквата с целия клир проведе на два пъти акции за намеса в преговорите за управление на конфликта, за да се стоп спасят е, християните и е, мусулманите, е, въпреки заплахите. Същата тази църква не се побоя да играе ролята на медиатор между самите мусулмани, така че да може да се намери е, споразумение и да се е, избегне е, разделението. Множество лица бяха освободени вследствие на това, които бяха обявени за изчезнали през май 2014 година. Аз си спомня много добре, аз бях в този комитет. И е, мога да ви кажа, че е, идеята беше на нашата църква. И всъщност. Е, църквата беше онази, с Мишел Норман и аз, а също и Франс Алман преди неговото убийство, ние проведохме а, тази акция и а, е, всъщност а, ние бяхме онези, които а, проведохме тази акция с бунтовниците до северната част на град Холмс като гаранция за това да не бъдем цел на армията. И, за съжаление, тази истина много често не се признава от медиите. През май 2014 година църквата води преговори за евакуиране на цивилни лица в историческия град Хомс и тази акция всъщност беше свързана с кризата в Стария град и тя беше проведена с подкрепата на ООН. Всичко това беше извършено паралелно с ангажимента от самото начало на сирийската криза, да не допуснем да се разрази омраза. Как чрез образователни центрове, чрез социални центрове за поддържане на мира между различните общности. Ние създадохме център за деца и също така оказахме помощ на хиляда и 500 деца, дори деца, чието родители са генерали в армията или пък са водачи на бунтовниците. Това е ново възпитание в духа на мира и помирението и медиите е, са тези, които понякога провокират разделението в Сирия. Това обаче наистина показва добрата работа е, на място. Е, всички местни църкви успяхме от 2012 година е, успяхме да проправим пътя за диалога, безплатно образование за деца и възрастни от всички вероисповедания. Този опит, който продължава и до днес, е подчинен на принципа да се обича страната и е, също така борба е, за разбирателство между общностите. Можем да кажем, че е, тази дейности нараснаха. Днес в момента ние възпитаваме едно поколение на мира, а не деца войници и деца жертви на войната църквата сътрудничи с християни и мюсулмани без никаква разлика. В нашия екип в цяла Сирия половината християни, половината са мусулмани, за да можем да е, сближим нашите възгледи и да се справим с болката. Е, също така е, мога да посоча, че работата е възможна, въпреки трудностите, които е, изпитва страната. Присъствието на е, джихадистски мрежи и фундаменталистски мрежи, е, Даеш и Алнустра, е, провежда разделение на а, обще... гражданското и а, религиозното общество. А Даш и Дил няма нищо общо с ислямската религия. Аз мога да посоча, че ислямът а, помогна за създаване на цивилизация в Близкия изток, а действията на ИДИЛ просто убиват всички следи на цивилизацията при нас. Спомнете си Палмира, също така разрушени манастири от 5 век. Също така Идил задължи християните или да се преминат към исляма или пък да плащат данък. Днес има много християни в Близкия изток, които изпитват страх. Те се страхуват от нови екзекуции и Техният брой се увеличава. За съжаление, много християни от Северна Сирия вече е, заминаха за Европа и за Америка. Днес е, има е, 70% от християните от Северна Сирия, които вече напуснаха страната. Е, говорейки за моята енория, за моя екип, с които аз работя от много години, мога да посоча, че половината са или в Канада, или в Европа. Аз прекарах три месеца в, в остров Лесбус, в Гърция и видях е, много християни и мюсулмани, които познавам добре, които напуснаха страната, за да търсят мир някъде в света. Е, това за нас представлява голяма загуба, голяма загуба за нашето общество по отношение на а, религиозното многообразие. Много от а, мюсулманите искат християните да останат, те играят важна роля за да се а, създаде едно гражданско общество, признато от всички, но за съжаление все още много напускат страната. Всичко това е, означава, че да се действа днес, е, означава да се спре е, огъня, който продължава от 5 години, да се консолидира мира, Женева 1, 2, 3 не дадоха никакъв резултат. Аз бях по време на преговорите в Женева, но видях, че не е лесно да се преговаря лесно да се преговаря с хора, които по принцип са фундаменталисти и не признават преговорите. Да се е, помири е, сирийския народ, това означава да се е, възстанови страната, е, да се е, заложи на младото поколение, най-вече чрез образование. По този начин ние ще успеем да постигнем целта за помирение в страната. И това, което вие трябва да разберете много добре, скъпи европейски приятели, че няма малцинства в Сирия. всъщност, думата малцинство почти не съществува. Е, ако има мълцинство, е, то напуска страната, както чухте, мнозинството ще ни е, заличи и това е опасността. Има само една общност в Сирия, която се състои от сирийци от различни е, вероисповедания. Благодаря. Е, пора... Сега ще продължа на испански язик. Давам думата на Емануел Юка, последният от нашите гости. За съжаление, обаче той не говори в микрофона. Момент вече, да. Благодаря на Елена Валенсиано, дами и господа, скъпи приятели, уважаеми участници в изслушването. Добър ден на всички. Бих искал да благодаря на Комисията по човешки права на Европейския парламент за това, че организира днесното изслушване за младсинствата жертви на ИДИЛ в Сирия и Ирак. Въпросът е изключително важен и той засяга младсинствата чието съществуване е поставено под заплаха. Иракските християни винаги са играели важна роля. Тяхната църква – тяхното национално и културно съществуване, въпреки че носи различни имена, е древно колкото Месопотамия. Днес самото съществуване на, те, на този народ е поставено под заплаха. 250 хиляди иракски християни останаха на тази територия. Затова бихме искали нашия зов за помощ да бъде чут на най-високо международно равнище. Тези сирийци, както и останалите граждани на Сирия, са жертви на тероризма. Тероризма, който се опитва да унищожи културата и общността им. Тероризма, който понякога поема формата на ислямизъм, заплашва световния мир – няма да ви описвам ужасите, пред които са изправени мълцинствата в региона. Всички институции и правителства много добре знаят какво се случва там. И в това отношение бих искал да ви препратя към резолюцията на Европейския парламент, която описва тези зверства като престъпления срещу човечеството. Бих искал аз обаче да се съсредоточа на две основни теми. Най-напред бих искал да ви опиша тази трагедия, след което ще се опитам да намеря нейната първопричина. Ще се опитам да предложа няколко решения. Вече не е достатъчно да осъждаме това, което се случва. Необходимо е да се намери някакъв път напред за в бъдеще, за да може е, християнската общност да бъде съхранена. За съжаление, преследването на християните в Близкия изток не започва и няма да приключи с идил. Всичко започва с арменския геноцид – както и с поредица други геноциди, които продължават и до ден днешен. Това не е обичайно положение. Това е резултат от нещо необичайно. Това се случва, когато този, който е различен, взима властта. От 1400 години се надгражда този контекст. Идил постига кулминацията на варварството, но да не забравяме, че има и други действия, които трябва да бъдат осъждани. Всички управляващи режими, образователната система – се базират на заличаването на тези, които са различни. ИДИЛ просто по насилствен начин прилага това, което вече беше залегнало в учебниците. Има представители на обществото, които никога не са били негови граждани. Те никога не са а, се ползвали с равенство. Това всъщност са държави, в които лоялността към държавата и религията са на първо място. Тук не говорим за физическия субект, за Инда, защото тези, които живеят в Алуджа или в друг регион, в Аланбар, са длъжни да имат чувство за принадлежност включително да се считат за равни на жител на Индонезия или Босния, само защото споделят една и съща религия. И това чувство за принадлежност към религиозната общност е по-силно, отколкото чувството за принадлежност към семейството. И това се отнася за жителите на всички региони. За съжаление, ние се провалихме. Държавите създават национална идентичност и национална памет. Създават и перспективи за бъдещето. А в Ирак и в други а, регионални държави Конституцията се базира на религията, на шарията – Шарята, който е над светския живот. Върховният закон е исляма, който има примат над всички останали религии. По този начин се ислямизира всичко в държавата. Дори в ежедневния живот на хората това е основният закон. закон. Това е теократична държава, която унищожава всички немюсюлмани на тази територия, дори и те да са заселявали тази територия много преди идването на исляма. Шебаците, езидите, и други мълцинства са древни общности. Достатъчно е да погледнем учебниците. Това обаче са текстове, които са част от миналото. Този режим се наложи на тази територия, като се твърдеше, че арабите са мишена на заговора на Запада. Кюрдите, не арабите и християните винаги са били жертва на този режим. Какви са възможните решения? В Ирак и в другите региони на тази част от света е важно да се действа бързо. Нуждаем се от програми за помощ, които да премахнат това чувство за фрустрация, тази безнадежност, тази липса на надежда за бъдещето. Важно е да се направи нещо значимо и видимо, ако желаем да запазим религиозното, национално и културно многообразие, преди да стане прекалено късно. Относно Ирак, необходимо е някои исторически зони да бъдат освободени – сред които Синджар и Нинева. Важно е да се преразгледа законодателната и административна структура на държавата, тъй като тази структура по-настоящем не включва младсинствата. Важно е младсинствата, като християните и езидите, да бъдат включени в законодателното и конституционално устройство на Кюрдистан. Необходимо е да се премахне езика на омразата. Когато Необходимо е да не забравяме, че ако младсинствата загубят вяра в религията си, те губят вяра и в бъдещето. Необходимо е да бъдат преразгледани учебните материали. А за Кюрдистан препоръчвам следното. За Кюрдистан имаме надежда. Там 80% от иракските християни биват приети. Все още не можем да си извлечем някакви заключения, но да кажем, че бихме могли да градим надеждата си на този опит. В заключение бих искал да кажа, че всеки един лъч на надежда е добре дошъл. Всяка една свещ ще даде добра светлина. И може би този лъч надежда се крие именно в Кюрдистан. приканвам международната общност да предприеме действия, за да подкрепи военно района. Когато пешмергите се борят с ислямска държава в рамките на 1500 км, те се нуждаят не само от економическа помощ, Малцинствата също трябва да се освободят от фобията си от другите. В международен план е важно да се приеме международ... да се, предприе, да се приемат международни норми за човешките права. Държави, държавите, които нарушават човешките права, поддържат търговски отношения с Европейския съюз, което е наистина очудващо. А относно нарушаването на човешките права на отделните физически субекти или на групи хора, смятам, че ако такива са на лице, е важно да се налагат економически и военни санкции. И накрая, отново бих искал да ви благодаря за това, че организирахте днешното изслушване и за това, че ни поканихте. Надяваме се, че нашата държава ще се изправи на крака. Благодаря ви. Muchísimas gracias, padre. ¿Hay alguien que quiera? Sí, señora. Благодаря. Желая ли някой да зададе въпрос? Моля. Съвсем накратко защото всъщност нещата бяха казани. Благодаря на всички, които дойдоха при нас. Благодаря ви за това, че проявихте такава смелост да представите този доклад. Наистина е много трудно. Говорим за възрастни хора, говорим за деца, които биват преследвани, които биват убивани, жени, които биват изнасилвани, деца, които просто се превръщат в обекти на омразата и понякога ние губим правилната перспектива. Това е нещо, което се случва, но ние сме равни и това трябва да се признае. Имаме еднакви страхове и понякога наистина си задаваме въпроса кога ще бъде сложен край на това нещо като Европейски парламент нашите възможности са доста ограничени. Скоро приехме резолюция във връзка с систематичното изтребване на религиозни младсинства. След това много международни органи признаха, че се извършва системен геноцид спрямо мълценствата, по-специално спрямо езидите, но трябва да помислим какво можем да направим, след като ние сме приели, че съществува геноцид. Как можем да накараме Международния наказателен съд да действа? и как фактите, доказателствата, с които разполагате, могат да се използват по най-добрия начин. в правно отношение, за да може да се постигне напредък. И след това възниква въпроса какви са нашите възможности като държави членки на Европейския съюз. Ние сме членове на съвета за сигурност на ООН и мисля, че тук трябва да се използват всички налични възможности. Мисля, че ние като парламент трябва наистина да признаем, че е, единно признаваме всички проблеми, които изложихте и изпитваме респект към вас. Ще продължим да работим. Благодаря. Следващият оратор. Аз също искам да благодаря за това, че дойдахте при нас и е, ни информирахте. Имам два конкретни въпроса. Първия въпрос е към вас, госпожо Тара. Ако правилно съм ви разбрал, вие говорихте за това, че язидите се намират е, в германски бежански лагери и там изпитват трудности. Вярно ли е това? Бихте ли е, представили повече подробности в тази връзка? Е, вторият въпрос е към вас, ваше превъзходителство, ваше високопросвещенство Йоханна. Моята колега, която говори преди мен, говори за това какво може да се направи в правно отношение. Ние какво можем да направим в практическо отношение, чрез, е, е, да речем, помощи или нещо друго. Знаете, че нашите възможности са твърдо ограничени, но все пак можете да ни препоръчате някаква практическа възможност да ни дадете идея. Благодаря на господин Бюхнер. Сега давам отново думата на нашите гости. Искам обаче преди това да попитам дали от бюрото на Ирак някой желая да вземе думата. Моля. От а, Европе... външ... службата за външни отношения. Е, благодаря, госпожо председател. Името ми е Гай Харис и съм представител на бюрото за Ирак в Европейска служба за външна дейност. Съжаление сме много добре запознати с всичко, което чухме днес. Добре сме запознати с трагедиите, които се случват в момента в Ирак и Сирия. Знаем, че е, всъщност случващото се с е, младсинствата в Ирак е, един вид барометър за случващото се в страната като цяло по отношение на правата на човека и на демократичния нападък в страната. Държа да, да, почелея, да подчертая, че за нас, не само за Европейска служба за външна дейност и офисът ни за връзка в Багдад, но и за цялата Европейска комисия е много важно да следим отблизо какво се случва. Същото правите държавите членки на национално равнище. Видяхте заключенията на съвета по външни работи от 23 май. За пореден път подчертахме още в първият параграф, че Европейския съюз продължава да е ангажиран за многоетнически Ирак с много вероисповедани демократичен характер и това е целта ни и за Ирак, и за Сирия. Какво конкретно може да направим? Първо, държа да подчертая, че Европейския съюз и държавите членки заети заедно са основният донор както за Сирия, така и за Ирак. Но не искам да представям нещата в по-лоса светлина, отколкото са. Знаем, че хуманитарните планове за на ООН и хубавите планове за помощ и за Сирия за Ирак се финансират едва на равнище 30%. Това едва се достига за покриване на основните потребности, без въобще да споменаваме всички останали нужди. Двама с това работим чрез фондовете за развитие и възстановяване. По някои от тези фондове са допустими помощи за малцинства. Някои от тези фондове всъщност са насочени конкретно към малцинствата, изричат техните права. В контекст на, на споразумението за сътрудничество и партньорство с а, Ирак има диалог а, по правата на човека с правителството на Ирак. Към момента сме имали две заседания в този контекст и държа да отбележа, че това изобщо не, не се подразбира от само себе си в този регион, където по принцип правителството много трудно говорят по темата човешки права. Така че все пак има започнала някакъв диалог с Ирак, но бихме искали да се постигне повече напредък в контекста на този диалог. Също така, оказваме подкрепа за Ирак, съответно и за младсинствата в страната. И се надявам те да могат да се върнат в родни, родните си места чрез програмите за подкрепа на ООН. А по въпроса за геноцида, знам, че това е тема, която се повдига нееднократно. А, Напълно споделяме мненията ви, че трябва да се предприемат съдебни преследвания срещу извършителите на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и може би ген, геноцид. Смятаме, че има достатъчно налични доказателствен, доказателствен материал за извършването на това престъпление. От опита ни в Босна и Югослав... Бивша Югославия като цяло, Знаем, че по принцип трябва да има съвместни усилия от правителствата на власт в момента, за да може да започнат такива съдени преследвания. Тоест, обикновено има съчетаване на национални и наказателен съд и с международен наказателен съд. Започна кампания за събиране на материал с цел започване на предварително производство в Международен доказателен съд вече започна работа в тази насока, но пак държа да подчертая, Запознати сме с резолюцията на Европейския парламент, като разбира се подкрепя жертвите на тези престъпления, но пак подчертавам, единствено и само по съдебен път може да бъде получена справедливостта, за която към което се стремят жертвите и младсинствата. Може да се случи чрез Международния наказателен съд, но за целта трябва и нашето правителство да предприеме съответните действия. Арабската лига се е отговорила на искане на правителство в тази насока. Не искам да ви повече време, госпожо председател. Ако има някакви други конкретни въпроси за дейностите, предприятите Европейски съюз по конкретни области, с радост ще отговоря на тези въпроси. Също така се опитваме, колкото е възможно, да предоставим психологическа подкрепа на жертвите на ужасяващите престъпления на Даеш, но знам, че Даеш не са единствения проблем. Даеш са просто най-горният слой от проблеми на натрупвали се в продължение на десетилетия сегашният ни план за действие до, до края на 2016 година и смятам, че е време да се измислим сериозно какво ще правим след края на 2016 година, както по отношение на политика, така и по отношение на пуснатите средства за изпълнението им. Благодаря ви. Благодаря. Искате ли вие да зададете въпрос, моля? Аз не казах точно това. Може би вие е, неправилно ме разбрахте. Ние не искаме от международната общност е, и от Европейския съюз нищо друго, освен да ни върнат нашите права. Аз, ако не беше тежка ситуацията, аз нямаше да а, е, искам а, помощ. Ние сме много малко мълцинство. Бяхме жертва на геноцид в хода на историята. Сега е, хиляди момичета в Ирак и в Сирия биват изнасилвани от е, ислямска държава. Те са обект на насилие от страна на Исламска държава. Е, нито в Ирак, нито в Кюрдистан ние не получихме никаква помощ. Нашата собствена страна не ни помогна. Това, което се случи в Билефелд в Германия миналата седмица е следното. Афганците и сирийците са атакували е, есиди ясиди с нож, нападнали се ги с нож, е, защото за тях те са неверници. Е, така че ние бягаме от тероризъм, е, ние е, обаче не сме тези, които експортират тероризъм. Благодаря, господин Бюхнер. Аз съм директор на една организация с благотворителна цел в Ирак и познавам много точно нуждите е, за спасяване на живот или пък е, просто за предоставяне на здравни грижи, е, на образование, а също така и програми за възстановяване. Скъпи приятели, скъпи братя, това, от което ние имаме нужда е нещо, което излиза извън рамките на материалната помощ асирийците, християните, есидите, са жертви на една катастрофа, която е провокирана от човека. Това, което те желаят е да възстановим тяхното достоинство, да осигурим тяхното съществуване и е, също така е, постоянното им пребиваване, постоянното им съществуване в техните страни. Е, както казах, трябва да се предоставят учебници, да се осигури необходимата правна рамка. Аз се е, обръщам към Европейския парламент. Не познавам точно вашите е, правомощия, но ви моля, е, свържете се с вашите правителства, за да можем да или по-скоро вие да можете да отговорите на нашите очаквания, не само в материално отношение, но и извън материалната сфера. Благодаря. Аз искам сега да дам думата още веднъж на останалите оратори, преди да приключим. Господин Андриус, няколко последващи думи по различните повдигнати въпроси. Бих искал да разделя въпросите в две категории. Въпроси, които трябва да бъдат разгледани с краткосрочен план и тези, които трябва да бъдат разгледани в дългосрочен план. Като краткосрочен план очевидно трябва да се положат повече усилия за да се гарантира сигурност за освободените райони, за да може младсинствата действително се почувстват в достатъчно защитени, за да се върнат по домовете си. В момента те все още се притесняват от правителството, от пешмергите и от пара правителствените милиции, които към момента бяха съучастници в отнемането на а, имуществото на малцинствата, за да намерят едно демографско решение и да създадат Ирак, както те си го представят за бъдеще. Трябва да гарантирам, че това вече не може да се случи за бъдеще. дългосрочен план трябва да се предприемат мерки за подкрепа на развитието на гражданското общество в Ирак, за да може малцинствата в страната да имат възможност техния глас да бъде чут в страната, а да не се налага да посещават Европейския парламент, за да ги чуе някой. Което значи трябва да се сложи край на мерките, които в момента се прилагат от иракско правителство, а именно а, мерки за заглушаване на гласа на медиите, които подкрепят малцинствата. Трябва да се сложи край на подобни мерки за репресия от страна на военните сили на страната. И също така трябва да се гарантира, че медиите, които са под контрола на политическите групи и други сектантски организации, да бъдат по-отворени към е, гражданското общество и различните други формати, които защитават основните принципи. Благодаря ви. Госпожа Сандус Абас има думата. Благодаря ви, бих искала да подчертая факта, че днес Даеш се съсредоточи съсредоточава не върху една мълцинствена група, а напада всички мълцинства. Колегите призова... съпеседниците ни призоваха за подкрепа на езидите и християните в а, Ирака. В момента по-голямата част от територията, където живеят иракските туркмени, а, е в ръцете на, на идио в момента в страната, в двете държави има над 4 милиона вътрешно разселени, но всичко започна от Телафор, където 4000 души бяха разселени а, само от а, града. Така че ако искаме да разрешим проблема, трябва да призовем за мерки за подкрепа на всички младежни групи в Ирак, а не да се случаваме върху закриване на някаква сметка на останалите. В момента цялата страна е подложена на много сериозна терористична, терористична заплаха. Всички младсинства бяха засегнати много тежко от нея и трябва да настояваме международната общност да окаже помощ по начин, който да гарантира, че помощта достига до всички иракски младсинствени групи, независимо от тяхното възповедание, и етническа принадлежност. И съм съгласен с колегата, който каза, че трябва да се засили гражданското общество в Ирак, за да може и мълтичните групи, и другите групи в страната да имат възможността гласа им да бъде чут, без да се налага да моля за помощ европейските държави. Още веднъж благодаря на всички ви и на правителството на дамите държави членки, които наистина правят всичко възможно, правят всичко по силите си, но имаме нужда от повече в Ирака. Pour Искам още веднъж да покажа колко е важна хуманитарната роля в Сирия, защото църквата наистина играе много важна роля за продължаване на образователните дейности и да се справи с предизвикателствата на място. Не само чрез Червения кръст или други организации. Те извършват много работа, но по отношение на прехранването и санитарната подкрепа не трябва да се забравя обаче и образованието, защото това е много важно за новото поколение. Също така е важно да се посочи, че си струва да се сътрудничи с хора, които водят преговори в Сирия. Ще ви дам пример с губернатора на Хомс. Когато работих с него, аз установих това. И наистина това е един човек, който успя наистина да се ползва с респект от страна на хората. И е, още нещо, ние до днес не можем да разберем как е, е една толкова е, солидна армия, като тази на е, Садам Хюез, Хюсейн беше смазана за два дена и това не го разбираме нито в Сирия, нито в е, Ирак и въпросът е, е какво прави НАТО в момента. Вие е, може би ще загубите армията и парите си, защото а, вие хвърляте а, ракети напред, назад, наляво, надясно, без да оцелите. ИДИЛ трябва да се знае кой финансира ИДИЛ днес с всичко, което те разполагат те като технология, е, всъщност те го имат и те е, и е, също така са наблюдавани от много разузнавателни служби, така че трябва да се действа, не трябва да се оставя да действа идил, трябва да се знае това нещо, защото ние, ние нямаме средствата за да се изправим срещу една такава организация, терористична организация като идил. Благодаря. Благодаря. Аз искам да посоча, че ние наистина нямаме а, е, ракети. <laughs> Е, сега. Първо искам да благодаря на всички вас за това, че бяхте тук при нас и също така благодаря за ежедневната работа, която извършвате. Идвате при нас, получавате 15 минути за да обясните това, което правите всеки ден. Разбира се, е, всяко ваше изказване е много важно. Вие сте абсолютно необходими за един процес, който е, може би ще доведе до помирение във вашите страни и в регионите които споменахте. Това, което казахте във връзка с ситуацията в Кюрдистан, със сигурност е пример, който може да бъде последван в другите региони. Става дума най-вече за толерантност и за почитане на достоинството на другия. Става дума и за образование, колко ефективен е Европейския съюз, когато става дума за подкрепа на вашите инициативи. Може би няма да можем да помогнем толкова, колкото си представяме, но аз мога да се съглася с госпожа Бисара. Този парламент и Европейския съюз като цяло пое задължение да ви оказва съдействие и а, е, наистина ние желаем да направим това. Искаме да ви помогнем повече, въпреки че може би вие сте тези, които а, е, трябва да изградите мира. Е, благодаря за това, че бяхте тук. Благодаря и на всички участници в това заседание. Следващото заседание 15 юни целият ден. Благодаря. Merci